президент! Председателят. Моля да вземете местата си. Ich erkläre die am 27. Заседанието, което беше престановено 27 ноември, е открито отново дами и господа. Дами и господа, свободата на медиите е ценност за Европейския съюз